Утре гласуването е насрочено за 12 часа. Следващата точка в дневния ред е посветена на доклада на господин Макентар за градинарството. Давам думата на докладчика 4 минути. Thank you very much. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че имах възможност да представя този доклад днес. И много искрено се надявам, че той ще получи широка подкрепа, когато бъде гласуван. Гражданството е много важно за Европа. Това е тема, която е важна, защото градинарството може да допренесе много както за европейската економика, така и за изхранването на света, нещо, за което всички сме загрижени, за продоволствената сигурност. Градинарството, производството на плодове и зеленчуци можем много да допренесе за това. Доклада подчертава нуждата от помощ за сектора, който трябва да може по-добре да се конкурира в световен мащаб. Иновации, научно-изследователска дейност, приспособяване към климатичните изменения, всичко това се разглежда в доклада продоволствената сигурност е много важен проблем, който засяга всички ни. След 20 години ще имаме нужда от около 40% повече храна, отколкото произвеждаме днес. В момента е, градинарството произвежда 18% от е, селско-стопанската продукция в Европейския съюз и използва само 3% от обработваемата земя. Тоест има голям, голяма възможност за напредък. Необходимо е също така да може да изнасяме повече. И в моя доклад се подчертава нуждата да улесним селско-стопанските производители да помогнем на достъпът им до пазарите на трети страни. Само е, орнаменталните растения са около 1,5 милиарда годишно в износна стоеност. Има много интересни въпроси, няма да имам време да засегна всичките. Докладът е, се изказва в подкрепа на организациите на производителите, особено преразглеждането на е, режима за е, консумацията на плодове и зеленчуци, за да се дадат ясни указания и да може съответната схема да отговаря на пазарните условия. Виждаме примери където не се признава приносът на производителите на плодове и зеленчуци, защото като че ли реалността не съвпада с виждането на комисията. Именно за това е необходимо да помогнем повече на производителите и техните организации. Друг аспект е, е интегрираното а, управление на а, пестицидите. А тук има голяма възможност за бъдещо развитие, за борбата с вредителите. Ако искаме да бъдем конкурентоспособни в световен мащаб, трябва да възприемем нови методи, нови техники. Не може да си позволим да заравяме главите си в пясъка и само да повтаряме, че искаме да се върнем към напълно органични зелени методи на земеделие. Управлението на борбата с вредителите ни дава възможност да подобрим работата си, но в момента ние не можем да минем без различни химически вещества. И също и неоникотиноиди. Е, работата ни трябва да се основава на научни доказателства, а не на случайни хрумвания. Бих искала да отдам дължимото на една организация, като а, университетът в моят район, в районът Уест Мидландс в Англия, който много допринася за нашата работа. И като виждаме нивото на младежката безработица в целия, цяла Европа, има големи възможности за работа в градинарството. Имаме нужда от инжен... агрономи-инженери, от учени, от всички, които могат да се развиват достойно. Трябва да насърчаваме младите хора да влизат в сектора по-активно. Благодаря, госпожо Макентар. А сега минаваме на процедурата спонтанни изказвания.